Започваме работа. Моля, заемете местата си. Проекта за дневен ред. Имате ли възражения по него? Няма. Обявявам го за прият. Съобщение на председателството. Уважаеми колеги, Пакта за мобилност беше актуализиран отново. Следствие на решение на групата на НП тази сутрин и веднага ще дам думата на нашия колег, господин Вин Ван де Камп. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Вие знаете, че днес сутринта в е, е, групата е, на НП по транспорта обсъдихме нещата във връзка с процедурата за пакета за мобилност номер едно. Нека така да кажа, че бяхме вдъхновени от заседанието на координаторите миналата седмица в понеделник – и дискусията, която след това проведохме в Комисията по транспорта. И резултата от тези заседания доведоха до една плодотворна дискусия. И решихме, че е хубаво веднага след пленарното заседание да, замо... да започнем преговори така че ние в момента не можем да кажем, че по съдържателните моменти сме напълно единодушни, но при всички положения процесът напредва. Благодаря. Вим Ван де Камп по се контранду. По разбираеми причини, аз предпочитам новото решение на координаторите – да представи позицията на Комисията по транспорт и е, ще дам препоръките на председателя Аджани. И някои от координаторите днес е, присъстват и за това аз искам да направя Исках по-точно да направя среща на координаторите днес, е, но не са всички координатори тук, затова ви предлагам писмена процедура с срок до петък, 12 часа. Това ще ми даде възможност да обобщя позицията на всяка политическа група и да изпратя това писмо на председателя Аджани и председателя на групата. Следващата среща на КОП ще се състои на 7 февруари и за да могат е, всички членове да бъдат е, информирани за процедурата, ви предлагам да се обърнете към господин Дикер, да ни изпрати бързо един писмен брифинг за опциите, които са на лице във връзка с е, разглеждането по време на пленарната сесия. Добре, много добре. Господин Ертук, желаете ли да вземете думата? Моля. Е, Искам още веднъж да попитам, за да бъда сигурен, какво ще бъде включено в писмото, което искате да изпратите до председателя на парламента? Какво конкретно ще съдържа това писмо? каква е нашата цел, какво ще напишем в това писмо, изобщо това писмо необходимо ли е, не можем ли сами да решим, още повече, че става дума за солидно мнозинство от политическите групи, които желаят е, този доклад да се гледа на пленарна сесия. Затова аз е, се очудвам защо трябва да правим това чрез писмо до председателя, след като имаме единство. Господин е, Ертук, както можахте да видите, имаше промяна в решението. Първото писмо вече беше изпратено, защото то беше в отговорността на тази комисия и всъщност КОП трябва да реши, защото ние нямахме мнозинство. Така че писмото е изпратено. Моята роля на председател е първо да потвърди мнозинство пред моите координатори. Това е и причината, поради която до петък 12 часа имате срок дали да кажете дали да се минава в пленарна зала или не. И в момента, в който има мнозинство, аз ще изпратя писмото съгласно процедурата до председателя Таяни. Сега, изясниха ли се нещата за вас? Виждам, че да. Валтер ще ни обясни методиката или по-скоро процедурата. Надявам се, че ще стане ясно. Моля. Да, беше изпратено писмо до председателя. В писмото не се съдържа предпочитане към някакво конкретно решение, само се описва ситуацията и се казва, че няма окончателно мнение на нивото на комисията ако мнението на мнозинството се промени, може да бъде изразено това във второ писмо до председателя. Това е като позиция на комисията Трам. И за това се предлага да се изпрати второ писмо, като последваща мерка спрямо първото писмо. Господин Артук. Извинете, че повтарям. Ако не греша, в превода на немски имаше едно изречение. Трябва да им изпратим писмо, за да попитаме за процедурата. Може би и греша нещо. Но поради факта, че мнозинството сега в тази комисия е наясно, може да изпратите това, което бих нарекал писмо с разяснение или пояснения до председателя Таяни но не повече за въпроса дали ще се отнася този въпрос до пленарна зала или не. Накратко, вие ми казахте, че аз може би не съм добър преподавател или как? Мисля, че нещата са много ясни. Едно писмо беше изпратено на господин Таяни, защото нямаше мнозинство. Това беше направено и КОП ще трябва да вземе решение днес. Има ново мнозинство. Така че аз имам нужда да кажа реално, е, вие имате до е, петък 12 часа е, срок, за да кажете дали ще отиде това писмо на пленарна сесия и след това ще изпратя писмо на господин Таяни. Мисля, че с това се приключва. Благодаря. Мадам Дюкашенска. Пани Przewodnicząca, ja mam... Госпожо председател, имам три неща, които искам да кажа. Първо, нямаше гласуване в комисията Тран. Нямаше гласуване, по което би могло да изрази своята позиция мнозинството. Така че тази форма на действия е нещо доста неофициално и няма основания за вземане на решение. Второто нещо, което ще кажа, ако ще гласуваме, как? Каква ще бъде процедурата? Какво ще случи, ако две от трите части на пакета са отхвърлени, а една приета? И моля също изпратете ми информация на каква основа, на какво основание координаторите решиха, че този пакет трябва да бъде изпратен напред. Не знам кое, кое е точно е основанието за координаторите да вземат това решение. Първото нещо е, че всяка от политическите групи би трябвало да разбере, че ролята на координаторите е роля на доверени лица, които ви представляват. Ако господин Виман де Камп изпрати това, аз мисля, че аз не мога да вляза в позицията на ЕНП и смятам, че говорителя на координаторите, всъщност това, което те решат, трябва да бъде прието. Сега, ако аз и отправя питане до ЕНП, аз не мога да питам след това групата, кой е съгласен, кой не. Това не съм аз, което трябва да направя. И е, когато координаторите вземат едно решение и изпратят формално писмо до е, председателя, председателя ги изслушва и е, прави така, че да бъде взето решение. Второ, аз е, не искам да влизам в дискусия по процедурата, какво трябва да гласуваме и така нататък. Аз мисля, че ние ще обсъдим това на следващата среща на координаторите. Тогава трябва да го обсъдим. И сега нека да продължим с нашата работа. Днес нямам удоволствие да откривам този дебат. Аз бях много ясна по това какво трябва да се направи за включване в пленарна сесия, което означава второ писмо ще бъде изпратено преди това координаторите трябва да ми изпратят е, писмо, имейл, дали да се включва пленарна сесия или не. И след това от името на комисията Тран ще отправим питане или по-скоро искане да се гласува това досие по време на пленарната сесия. Господин е, Вимван Ван след това приключваме. Госпожо председател, аз бих искал да се съглася с Елшпета положителният резултат от една дискусия за това, че трябва да се премине към пленарно заседание, не означава на практика, че действително ще се случи това. Координаторите в понеделник решиха, че трябва да се подготвят писмени документи за това как точно ще премине досието на фаза пленарна зала, като естествено се съгласуват мненията на различните браншове които, и ресори, които са засегнати от него. Господин е, вие сте последния, на когато дам думата. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. не можем да оставим нещата на добрата воля на координаторите. От това, което разбирам, координаторите са гласували за досието през лятото и след това това е било изпратено на Комисията по транспорт и ние гласувахме преди няколко дни. Може да има промени към една от трите части на доклад на господин Ерток. И това, което разбирам, че решението взето през юли миналата година сега вече не въжи. Повтарям, няма да откривам отново този дебат сега, що се отнася до това, което ще бъде гласувано на пленарна сесия. Ще има среща на координаторите, която ще се състои следващата седмица. И аз не искам да се връщам на към всеки от вас, който не е съгласен с координаторите. Вие знаете, че до петък на обяд имате срок да се консултирате. Вие сте големи хора. Аз няма да извърша тази работа на ваше място. Ако не сте съгласни с позицията на вашия координатор, вие ще трябва да преговаряте с него и всъщност това трябва да бъде и съдържанието на вашия имейл до петък на обяд. Продължаваме сега. Е, ние ще обсъдим сега доклада на госпожа Клаудия Шмидт е, предложение за регламент на парламента и съвета по отношение на електронната информация за товарни превози. Добър ден, госпожо Шмидт, давам ви думата. Благодаря. Колкото и да е интересна дискусията, аз ще бъда възможно най-кратка. Наистина, товарните превози са много интересна тема и като се има предвид, че можем да спестим около 20 милиарда евро, нещата стават още по-интересни. Настоящия доклад е с технически характер и за това мисля, че е, беше добре, че работихме всички политически групи и държави е, заедно и значението на тази тема ще проличи едва след няколко години. Но е, мога да кажа, че въздействието ще бъде много голямо. Докладът със сигурност ще намери отражение в 3 IT стандарта в транспортния бранш. Цените ще бъдат намалени и ще бъде увеличена конкурентоспособността на нашата економика, като се има предвид, че ние говорим за цифровизация, за автомобили без водач, трябва от друга страна да осъзнаем, че в тази сфера до сега е, тонове хартия бяха изписани и много работни часове бяха прекарани, е, по-скоро пропиляни, които можеха да се използват по много по-разумен начин т.е. въвеждане на данни, разпечатка, въвеждане на данни, разпечатка. Това е дейност, която бихме могли да си спестим в полза на по-важни е, дейности. При такъв тип дейност се допускат много грешки и тя просто е абсурдна. Това, което иска комисията да се стандартизира комуникацията поне с компетентните органи, със сигурност е важен и добър подход. Аз обаче смятам, че трябва да задължим и частната економика, най-вече по отношение на по-добро изпълнение на нормативните актове и надзор върху товарния транспорт, така че обменът на данни да протича възможно най-ефективно. Със сигурност това няма да мине без натиск и това проличава от факта, че 99% от случаите очевидно при тях все още не е възможно да се въведе подобно нещо, но за да успокоя всички, мога да кажа, че това ще се въведе някъде през 2025 година. Ще има и преходен срок, за да се даде възможност на МСП да се преустроят, да имат съответния софтуер с измененията, които бяха предложени от всички политически групи, този доклад със сигурност има потенциал да се превърне в полезен инструмент за изпълнение на нормативните актове. И като нещо особено важно искам да посоча, че благодаря изрично на докладчиците в Сянка, които разглеждат директивата не само като инструмент за е, предприемачите, но и като шанс за по-добро и по-ефективно е, прилагане на нормативните актове и се радва много, че се постигна такова споразумение. Е, този доклад е само принос за решаване на проблема с изпълнението но е, трябва да се приеме електронното изпращане на данни и същевременно фирмите в даден момент да бъдат задължени да изпращат данните си по електронен път. В заключение искам само да посоча, че съжалявам много, че този доклад, както на практика почти всички други важни доклади в нашата комисия, се представя едва в края на мандата и е, се надявам, че следващата комисия ще се получи от тези грешки и ще постави транспорта в списъка с приоритетите си. Благодаря, госпожо Шмидт. Откривам дебата. Госпожа Демонт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и докладчиците Сянка за извършената от тях съвместна работа смятам, че имаме общо мнение. В крайна сметка, предложението за насърчаване на електронизацията и цифровизацията е нещо положително. Много правилно каза докладчика за избора на време и за сроковете. Важно е също да помислим и за съдържанието. Това ще позволи да се намалят разходите и да се повиши ефективността на транспортните превози. Все още има какво да се желае в тази сфера. Също така ще се улесни контрол от страна на компетентните органи. Надявам се, че намаляването на административната тежест ще се усети веднага след влизането в сил на този регламент. Трябва да използваме благоприятните възможности, проистичащи от това ново законодателство. времено трябва да отчитаме инвестициите вече направени от операторите. Не трябва тези инвестиции да бъдат на празни. Трябва да гарантираме това, че не препятстваме използването на електронните средства, които позволяват по-ефикасно да се обмени информация. Не трябва да допускаме доминиране на една платформа. Трябва системите да бъдат оперативно съвместими. За това се говори и в доклада и сме говорили за това и в тази комисия. Така че смятам, че нещата вървят в правилната посока и смятам, че в най-скоро време ще можем да одобрим доклада. Благодаря, госпожо Демонте. Господин Златавски. Merci, Madame la présidente. Euh, chciałbym się przyłączyć do tych podziękowań dla pani poseł. Благодаря. И аз бих искал да продължа с благодарностите към госпожа Клаудия Шмидт и другите съдокладчици. Докладът е много добър. Наистина смятаме, че е по-добре да се упростяват нещата, а не да се осложняват. Така че се стремим да упростим нещата и електронният документ е нещо, което по-лесно се използва. Той има много предимства пред хартийните документи, така че подкрепяме и то много сериозно този доклад. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Шмидт и на нейния екип. Искам да благодаря също така и на всички те екипи, които ни помагаха да можем да стигнем до такова широко съгласие с 15 компромиса. Искам да кажа, че този доклад е част от пакета за мобилност и основната цел е да се гарантира лидерската позиция в света на Европейския съюз в сферата на цифровизацията, декарбонизацията. Вече видяхме какви проблеми имаме с разпокъсаната правна уредба, с оперативно несъвместимите системи, с проблемите с признаването на документите между компетентните органи на различните държави членки. Виждаме, че това законодателство ще ни позволи да имаме една стабилна уредба, оперативна съвместимост и прилагането на тази система ще ни направи много по-конкурентоспособни, ще ни направи реални лидери, ще направи нашия транспорт по-ефикасен, по-малко замърсяващ околната среда и много по-прозрачен. Така че приветстваме доклада и трябва да се направи всичко да може да влезе това законодателство в сила още при следващия мандат. Е, благодаря, госпожа Билбао. Следващият оратор. Eh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това добро предложение. Като цяло много сме доволни и аз съм много доволен от този доклад. И наистина се радвам на това, че се върви в посока на сертифициране на вече съществуващите системи, така че те да могат да се използват в платформите. Така че по този начин няма да има една голяма фирма, която да задава тон и да командва всичко в този пазар, отчитат се и по-малките фирми. Също така искаме същевременно да се подобри ситуацията с опазване на околната среда. Смятаме, че електронните системи, електронните документи подпомагат това. Трябва да се възползваме от зелената логистика – така че да може да има много по-положително въздействие върху околната среда секторът на товарните превози. Това е единственият сектор в Европейския съюз, където продължават да се увеличават емисиите. Затова бих искал да помоля докладчика да обърне внимание на изменени 53-55, където става дума не за нещо радикално, а просто за по-добро опазване на околната среда. Благодаря. Господин Пашас, давам ви думата. Мадам Кошевска, бонжур. Са ми ва джамб? Уи. Allez, ла parole est à Давам ви думата. Very much, Madam Chair. Good afternoon, ladies and Добър ден, дами и господа. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко този път преди всичко искам да благодаря на докладчика госпожа Шмиди, на докладчиците в Сянка и да благодаря на всички членове на тази комисия за отправяне за пореден път на ясното послание, че бъдещето на транспорта е в опростяването, цифровизацията и по-широко използване на информационните технологии. Приветстваме доклада и компромисните изменения, които вървят в същата посока, в която върви предложението на Европейската комисия, така че да се гарантира това, че електронни обмен на информация ще стане норма в сектора на товарните превози. Както вече казаха някои колеги, че правно обвързваща хармонизирана уредба на нивото на Европейския съюз е най-подходящ ефикасен начин за постигане на тази цел – не само от гледна точка на операторите, но от гледна точка като цяло да се подпомогне европейската економика. Приветствам компромисните изменения. Може би един въпрос. Вече чух обяснение от докладчика. От една страна трябва да гарантираме това, че системата, която ще бъде внедрена, ще бъде организирана така, че да се прилага към всички оператори, защото само чрез една всеобхватна система ще гарантираме е, това, че електронните е, документи и цифровите решения наистина са полезни, но трябва да отчетем и необходимостта от преходен период за малките и средни оператори, така че те да не са принудени да използват големи платформи, а да могат да се възползват от по-ценово достъпни предложения, които ще бъдат ще се появят на пазара. Също така тук ставаше дума за това регламентът да обхване и някои международни конвенции. Трябва да анализираме как реално да направим това, защото не сме съгласни с тази идея в доклада, че трябва да се променят международните правила. Трябва да създадем предсказуема среда за операторите – така че с изключение на тези две бележки искам отново да поздравя докладчика за прекрасно свършената работа по това предложение и приветстваме факта, че компромисните предложения според нас се радват на пълна подкрепа от парламентарната комисия Тран, нещо, което се надяваме ще се отрази и при гласуването днес. Така че благодаря ви. Това беше моето кратко изказване. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Госпожо Клаудия Шмидт, като докладчик ви давам дума. Да, благодаря ви. Благодаря на комисията за е, хубавите думи, които е, казахте. Е, и миналия път чухме много хвалебствени слова, но в крайна сметка нещата не се получиха точно така, както очаквахме. Този път се надявам, че комисията ще предприеме необходимите усилия. Благодаря. Е- Благодаря, госпожо Клаудия Шмидт. Сега преминаваме към гласуване. Точно на вашия доклад. Сега нека да проверим системата. Откривам гласуването. Надявам се, че носите картите за гласуване. Така, закривам гласуването. Аз също гласувах. Започваме с компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57. А, искате да проверим? Добре. Проверяваме Изменение 55. Край на гласуването. А, всъщност имате право. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 искате проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, приема се. Амблок. Е, има повече изменения. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 98 и 100 анблок, кой е за, против, въздържали се? Не е ясно, явно че сте уморени. Така че нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се и то с голямо мнозинство. Какво се случи? Вие да не би да не сте си вдигнали ръцете. Не, не, не, не, не, аз не се лъжа. Погледът ми не лъжа, не. Компромис 15 за, против, въздържали се. Не, всъщност това отпада. Значи, започваме отново.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 7 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст, начало на гласуването. Край на гласуването. 34 за, 2 против, така че поздравления, госпожо Шмидт. Вашия доклад е прият с голямо мнозинство. И сега преминаваме към предложението за регламент на парламента и съвета за а, а, електронната информация за товарни превози. Не, всъщност, казва председателката. Гласуваме доклада на госпожа Демонте за правилата и нормите, отнасящи се до органите, които трябва да извършват инспекция на влизането в пристанища при Обединеното кралство. 391, за това става дума, начало на гласуването. Край на гласуването. 35 гласа за, няма против. Виждате, приема се с пълно мнозинство. Браво, госпожо Демонте! Така, сега продължаваме нашата работа. Приключихме гласуването с презентация от комисията на проект за делегиран акт относно спецификациите за съвместни интелигентни транспортни системи. Нашият докладчик е госпожа Касина Васнер. Давам ви думата. Госпожа Меснер. Казаха ми първо, че представител на комисията ще се изкаже. Да, Имате право, представителят на комисията още не е дошъл, така че ще е, трябва да изчакаме сега колегите да напуснат залата след гласуването. glaube, jetzt kann es losgehen, oder? Мисля, че можем да започнем вече, нали така? Честно казано, е, ясно ми е какво ще каже комисията, но е, ако правилно съм ви разбрала, първо комисията трябва да вземе думата, а след това докладчика. Аз а, смятах, че първо докладчикът ще се изкаже, но а, обикновено при нас е така, но в случая става дума за презентация на комисията, така че нормално комисията да вземе думата първо. Госпожо Майснер, комисията е готова. Аз дадох думата на госпожа Майснер, защото представителят на комисията още не е тук. А кой всъщност ще говори от името на комисията, дали представителят е вече тук? А, да, здравейте. За мен е голямо удоволствие да бъда тук сред вас днес след обед. На този етап е, можем в крайна сметка да заключим, че е, резултатите от усилията на комисията и мерките, които бяха засети, са публикувани на портала на делегатите е, и че очевидно се признава ефективността и приноса на интелигентните съвместни системи в сферата на транспорта. Така че Европейския съюз, благодарение на тези усилия, може да бъде в челната група на регионите и страните в света. Това за усилие започна през 2018. Ние започнахме с, в рамките на усилията ни за по добро законодателство, да работим по темата. И делегираният акт, който предлагаме, ще предложи повече правна сигурност, ще засили действията в тази сфера. Става дума както за е, комуникацията превозно средство към превозно средство, но така и превозно средство към инфраструктура и дава възможност за по-голяма сравнимост, за оперативна съвместимост, за последователност на услугите в рамките на съвместните интелигентни транспортни системи. Е, три са основните теми. Е, сигурност, безопасност. Е, защото е необходимо да се създава доверие. Услугите на второ място. Какво точно е, целим. Е, тези услуги трябва да се разберат навсякъде, те трябва да се хармонизират, е, за да има еднакво разбиране. И на трето място технологията. Всеки трябва да е свързан с тази система. Всички потребители, всички ползватели на пътищата. И така и трите неща са абсолютно необходими и трябва да намерим е, възможности за разгръщане на системата. Това, е, което очакваме, е, че ще се добавят още много-много различни услуги, различни технологии, които ще покрият е, по все повече сфери. Тоест, делегираният акт така да се каже, е гарантиран по отношение на бъдещето. Той ще допринесе за повече автоматизация, за много повече е, услуги и за повече е, и по-ефективно използване на технологиите. Ние трябва да сме сигурни, е, че е, действително всички са свързани с, в тази система и е, че се предлагат все по-качествени услуги. Благодаря много за възможността да представя нашите виждания пред вас и се надявам, че през следващите десетилетия ще се похвалим с добри резултати. Благодаря. Господин Ван Бенден, имате вие всъщност направихте е, много кратка презентация, но имам много въпроси към вас, госпожо Майснер. Да, благодаря ви. Е, и така, е, благодаря много на комисията за тази презентация. Много важно е, естествено, точно когато става дума за интелигентни транспортни системи и за свързани превозни средства, да обръщаме внимание на всичко това, което е необходимо да се направи, за да е, тласнем напред напредъка. Е, и в крайна сметка за това става дума. Е, доверието, на което вие наблегнахте, ми хареса много. Да, естествено става дума за доверие, става дума за данни, за защита на данните. Нещо, което е изключително важно за парламента. Става дума обаче и за това, от законодателна гледна точка, чрез делегирания акт, да се види е, каква, какви са потребностите, за да се е, тласнат напред е, иновациите. Аз продължавам да вярвам, че точно в областта на транспорта, където има е, свързани помежду си превозни средства, които комуницират помежду си, ще можем да разтоварим водачите на превозните средства и ще е, увеличим безопасността, защото става дума за е, една сфера, е, за един сектор, в който има редица рискове. Добър е резултата, е, който ни представихте. Няма да ви критикувам. Смятам, че в бъдеще действително ще се радваме на по-добри резултати. Имам зет, който работи именно в тази сфера и е, може би затова тя е толкова близка до сърцето ми. Благодаря още веднъж за всичко направено от комисията. Благодаря, госпожа Майснер. Сега господин Вин Ван Некам. Е, Благодаря, госпожа председател. Не разбирам защо толкова много критики е, и е, тревоги се свързват с този делегиран акт на Европейската комисия. В крайна сметка става дума за един инструмент, който ние използваме в законодателството. Трябва да ви кажа, че е, оглеждайки е, лобистката среда, забелязвам доста голяма нервност. Е, е. Каква е всъщност нашата позиция? Важно е да я поясним пред Европейската комисия. Струва ми се, че публичните консултации във връзка с делегирания акт все още продължават. До 8 февруари ще продължат. В скоро време ние ще излезем в вакансия, за да започнем с предизборната кампания. И е много важно преди това да се случи, да заявим съвсем ясно нашата позиция на Европейската комисия. Това е не само задължение, но и право. На второ място, как точно технологията всъщност би трябвало да се използва неутрално? Това е основната задача на комисията в рамките на този делегиран акт. И струва ми се, че тук има малко едностранчив подход по отношение на Wi-Fi системата новите технологии не могат да се разглеждат едностранчиво госпожа Депре, господин Фанден Линден говорят именно по тези въпроси. Не би трябвало да изпадаме в пристрастност или едностранчивост. И в този делегиран акт всъщност има един елемент на преход за адаптиране на новите технологии. Но същевременно ние знаем, че новите технологии се развиват с невероятна скорост. В някои случаи комисията казва, ние просто не сме в състояние да ги догоним и да започнем с прилагането. И точно по тази причина системата трябва да бъде технологично неутрална. На второ място тук се поставя въпроса за оперативната съвместимост и аз се страхувам, че е, точно този елемент не е добре разработен в делегирания акт. Е, и е, да, намирам, че новите технологии по този начин всъщност биват ограничени, не получават достатъчно големи шансове за развитие комисията трябва да обърне особено внимание на тази невероятна динамика на новите технологии, тъй като съм докладчик по е, темата, е, бих искал да обърна особено внимание на този е, аспект е, по отношение на регламента за защита на данните все още остават е, твърде въпро... много въпроси. Ние не сме намерили окончателен отговор и комисията като че ли все още не го е дала дали данните в рамките на тази е, е, интелигентна е, съвместна транспортна система са добре защитени. Това е отговора, който очаквам. Благодаря за вашето изказване. Ние получихме в момента проекта на делегирания акт, обаче не самия делегиран акт в окончателната му редакция. Това е всъщност отговор на вашето питане. Господин Атуи, вашия... давам ви думата. Да, благодаря. Благодаря на Европейската комисия, както и на нашия докладчик. Моите въпроси са подобни на тези, които зададе колегата Фан де Камп. От технологична гледна точка е важно да разберем нещо повече от комисията. До този момент не успяваме да го разберем. Важно е да знаем в крайна сметка защо се дава предпочитание на една технология, защ, а защо се загърбва друга. Да, в момента като че ли излиза на преден план Wi-Fi, след това 5G, защо, да кажем, комисията предпочита Wi-Fi, а не 5G. Това е въпрос, на който не можем да си отговорим. И още нещо. Когато в делегираните актове искаме да наложим технологична неутралност, е, необходимо и разбираем език и разбираем и ясни формулировки, така че всеки да може да ги проследи. Тоест, е, дали е, в крайна сметка е, бюрократите в Европейската комисия са в състояние да направят едно такова политическо решение, именно на този разбираем и понятен език. Много моля да ме разберете правилно. Просто важно е да видим как, къде точно са различията между двете технологии. Госпожа Килюнен. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. И аз имам подобни въпроси към комисията, защото си мисля, че предложението за делегиран акт, което разглеждаме, не е неутрално технологична гледна точка. Много пъти сме изисквали технологична неутралност за парламента. Това винаги е бил важен проблем и мисля, че също и от гледна точка на Европейската комисия това е важно. Разбира се, също така стои голям въпросителна от мен лично за правната несигурност в Европа, защото отново не даваме дефиниция на термина оперативна съвместимост или как във всекидневната практика ще се реализира това понятие. Според мен това е важен въпрос. И когато ние избираме една технология и залагаме само на един кон, ако мога така да се изразя, това не е добра идея, защото вече има доста въпросителни за това, дали ITS от пето поколение е нещо, което е подходящо за много плътен трафик, дали може да се предвиди безопасност по този начин за най-уязвимите участници в пътното движение, т.е. пешеходците и велосипедистите. И дали ще се осигури по този начин постоянната иновация, така че технологията да не изостава от най-добрата практика в света. Надявам се, че комисията ще обмисли тези въпроси, ще намери отговор на тях, защото можем да добавим в бъдеще нещо, в законодателството, но мисля си, че това няма да бъде справедливо и честно спрямо тези, които разработват други технологии в цяла Европа. Тоест, ако ще се залага само на един кон, трябва да ни кажете защо е така. Или може би това просто е кон, който е вашият любим кон и затова искате той да спечели. Мерси буку. Благодаря, госпожо Килонен. Аз също съм докладчик в Сянка тук. Мога само да благодаря на комисията за вашата презентация. Виждате, че има много въпроси. Първо, европейските избори наближават с бързи стъпки и комисията ни поставя краен срок и съм съгласен с вас, господин Ван Декамп. Срокът е 15 март. Съжалявам се, че ще трябва да споделя с вас този текст. Ако трябва той да се прегледа основно, всички за и против да се преценят, аз не разбирам факта, че комисията дали е, всъщност днес е, смятате, че може да се е, изпрати в най-добрия срок този доклад, за да може парламентът да изпълни своите задължения, но основно своите права. Ние не сме получили финалния акт, срока е 15 март и аз не мога да ви гарантирам, че всеки ще присъства в тази зала. Това е първият ми въпрос към вас. Госпожо Килумнен, вие припомнихте това, но и аз ще го припомня отново. Защита на данните, това е от основно значение за европейците като тема. И в съображение 29 вие посочвате становище на Европейският орган за защита на данните. Дали комисията е получила това становище и какво съдържа то, защото ние не сме получили такова становище. След това господин Артук и господин Вирман Декамп, вие засегнахте една тема, която е важна също за нас. Всеки говори за технологичен неутралитет. И комисията обаче ни предлага да възприемем една технология. Преди всичко има въпрос е съвсем прост какво оправдава, че е, ще бъдете вие, а не ние с законодател, който ще трябва да вземе решение? Всъщност, е, защо комисията решава, докато ние, ние всъщност имаме право на такова решение, защото сме с законодател? Първи въпрос. Другият ми въпрос е също съвсем прост. Е, вие казвате, че това не трябва да стане преди края на 2019 година. Защо ще трябва да бързаме толкова, след като всички заинтересувани лица казват, че това няма да бъде готово до тогава. След това господин Виван Декар, съгласен съм с вас за хипотезата за технологията както и вие нарекохте госпожа Майсър, 5G за тази технология става дума, аз бих казала, че в хипотезата, че тази технология 5G е в състояние да бъде включена в делегирания акт, всъщност тя трябва да бъде съвместима с технологията, която вече се прилага. И моят въпрос е каква е вашата дефиниция за оперативна съвместимост? Защо трябва е, новодошлите да бъдат е, съвместими с тези, които вече са там, а не обратното. Това е следващия ми въпрос. И накрая, наистина, това ще бъде много скъпо да се разработва втора технология. И накрая, последен въпрос. Е, сега, в хипотезата, че нашата технология ще бъде представена, една експертна група ще трябва да прецени нейната степен на зрелост. Какъв ще бъде съставът на тази експертна група и кой ще го определя е, сега? Е, ние не знаем. Има много експертни групи в Европейския съюз, но не знаем е, всъщност кой определя членовете им, кой определя състава им. Е, кажете сега, кой ще определя членовете на тази експертна комисия, по какви критерии и е, всъщност кой ще решава за зрелостта на тази е, технология? Вие, комисията или ние в условия на прозрачност? И накрая искам да задам още един въпрос. Държавите, които искат да се приеме този делегиран акт, всъщност вие какво ще отговорите днес? Е, има някои общи е, разсъждения, обаче всичко трябва да бъде третирано по прозрачен и демократичен начин, като разбира се се включи Европейския парламент. Това е което исках да кажа. Господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че много от въпросите вече бяха формулирани е, и е, аз ще направя три типа забележки. Първо, е, наистина предизвикателството е доста голямо. Не става дума само за този делегиран акт, не става дума за квота на сърдините. Това наистина е, е нещо, което е, е с много голям потенциал е, и много голямо значение в индустриален смисъл, а също така и в смисъл на правната сигурност. Сега, е, аз е, не знам дали са прочели всички тези повече от 223 е, страници от техническото досие. Това е много комплексно досие, но случва се така. Под формата на делегиран акт аз не знам парламента дали може да упражни правото си. Вие, например, не обяснихте как може да се внасят възражения срещу този делегиран акт и си задавам следния въпрос – Всъщност проблема е от години наред. Имаме делегиран акт в момент, в който е трудно да се произнесем по него. И наистина в момента, в който трябва да се вземе решение, ние никога не знаем как точно ще стане това. Сега, що се отнася до формата, аз мисля, че много от колегите посочиха това. Трябва да си зададем въпроса дали избора, който е направен, е избора, който е направен, е най-правилният. Защо трябва да направим това, след като да речем ще има конкуренция с Штатите, с Китай, е, всъщност е, тук трябва да има някакво съгласуване и ние бихме могли е, да направим нещо. Втората забележка беше казано, че съвместимостта между предходна и нова технология, аз не съм специалист, но на мен ми се струва, че това ще създаде огромен проблем както в технологично отношение, така и по отношение на инвестициите. Аз изпитвам трудност да проследя, защото нямам съответната култура на такова мислене, технологичните аргументи, обаче всъщност аз си задавам въпроса дали не би трябвало първо да проведем политически дебат, дали е, такава технология, защитата на данни, естествено това са политически въпроси и затова е, би трябвало да се проведе политически е, дебат, да се предложат добри, разбираеми от всички и е, е, госпожо, приключвам е, съвсем набързо. Аз мисля, че Европейския парламент трябва да се е, мобилизира, за да внесе възражение. Не, че сме против, просто трябва да се спре този процес, който започна. Това не е нещо, което ме безпокои много. Не се Безпокойте, господин Рике, казва председателката, ние ще продължим. Сега ще дам думата отново на представителя на комисията, на вас, господин Вандер Ладен. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко ще отговоря на въпросите не по реда, който бяха зададени. Много от депутатите говориха за неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Това е също така една от нашите цели, но основната ни цел е да подобрим безопасността по пътищата и ефикасността на транспорта. За да постигнем това, трябва да се обменят данни. И тук защита на данни става проблем. Този проблем, разбира се, може да бъде решен. Въпросът е, че този делегиран регламент не дава категоричен отговор на това как този проблем ще бъде уреден. Да, наистина, делегираният акт казва, че изцяло се прилага общия регламент защита на данните. Това е правната уредба, която използваме в Европейския съюз за преодоляване на тези проблеми. Делегирания регламент обаче в частта си за сигурността предвижда много мерки за намаляване на проблемите, евентуалните проблеми с личните данни. Например, анонимизирани са всичките данни, които се обменят за превозните средства и тази анонимност непрекъснато се променя. Освен това, системата ще предоставя само онези данни, които са абсолютно необходими за предоставяне на дадена услуга. И освен това, онези, които ще внедряват системата, ще трябва да докажат, че те изцяло съответстват на общи регламент за защита на данните. Това е нещо, което ние не можем да уредим чрез този делегиран акт. Второ, мисля си, че най-много внимание беше привлечено към следния въпрос. Вие поставихте въпроса за технологичната неутралност. Попитахте какво ще става с бъдещи технологии преди всичко. Тъй като вие попитахте какво се стреми да прави комисията, ние се стремим да направим стъпка в посока към по-голяма безопасност по пътищата. За целта искаме да бъдат свързани всички участници в пътното движение. И за това трябва да се заде въпроса как, с каква технология това да бъде постигнато. И това, което виждате днес в делегирания акт, в момента е единствения възможен вариант днес. Няма альтернатива. Всъщност, ние се надяваме, че този вариант на делегирания акт ние се надявахме, че ще съдържа този делегиран акт два варианта. Ако си спомняте регламента от 2016 година, тогава ние изрично посочихме, че е необходимо да имаме такъв подход, който да включва взаимно допълващ технологии, различни предимства за различни услуги. Ние се надявахме да можем да имаме две такива допълващи технологии. За съжаление, това се оказа невъзможно, защото не е възможно в момента реализирането на това на практика. Разбира се, очакваме и изменения. Но това, което правим днес, е да гарантираме това, че това, което предлагаме днес, отговаря на изискването за оперативна съвместимост. Тоест, ако всеки един от вас взима своето превозно средство, кола, камион, автобус, велосипед. А ако вие карате в цяла Европа и ако на пътя има други превозни средства, вие да може да комуникирате с тях. Затова, за съжаление, трябва да кажа, че изисква се да има изключително много специализирана материя в тези приложения. Разбирам, че това е сложно и трудно да се разбере, но основата, основната идея не е толкова сложна. Ние искаме да гарантираме това, че всички разбират всички останали, че всеки разбира всички останали. И тук, с оглед на технологиите, трябва да се помни, че това, което сме написали в делегирания акт, се отнася само до този първи набор услуги. Тоест, ако се появят други технологии, разбира се, че те ще се появят, ние очакваме те да направят възможни други услуги. Услуги, които имат нужда от тези нови технологии. И това няма да създаде проблеми с този предлагания регламент. Но ако някой внедрява нещо от това, което е на лице днес, те би трябвало да могат да се възползват и от тези услуги утре. Така че правилно е да се каже, че технологията, особено в сферата на информационните комуникационни технологии, се развиват много бързо, но не въжи същото за превозните средства. Ако си купувате превозно средство днес и искате то да работи утре и след 10 години, защото средния жизнен цикъл на превозните средства е 15 години. Вие не искате превозните средства, които купувате днес, след 2-3 години да не могат да използват сега предлаганите услуги. Особено предвид това, че огромна част от парка на моторно-превозните средства трябва да бъде оборудвана с средства за използване на такива технологии. Това изисква много време и средства. Да, комисията би могла да изчака и докато се финализира технология от пето поколение, щяхме да проведем същото обсъждане и хората ще да кажат, о, не, не, нека да изчакаме шесто поколение, то е много по-добро от петото. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Господин Вилман Декап, имате половин минут. Е, Благодаря, госпожо председател. Много съм съгласен с Европейската комисия за това, че делегирания акт трябва да влезе колкото е възможно по-бързо в действие. Няма недоразумение. Няма нужда 10 години още да чакаме. 10 години вече се туткахме, както се казва. и ето, че най-вече, най-сетне имаме някакъв проект. Непрекъснато възникват нови технологии и делегираният акт трябва да е в състояние бързо да обхване всички тези нови технологии. В досието не става дума за клетъчни технологии или за Wi-Fi. Е, а и двете технологии са много важни, за да могат е, е, автомобилите и превозните средства да пътуват много по-ефективно и по-бързо. Така че ние се нуждаем и от двете технологии и от един делегиран акт, който е отворен към всички нови технологии. В това отношение отново повтарям въпроса, моя въпрос и този на Исмаил Ерток. Какво става с новите технологии в бъдеще? Как точно е, комисията смята да гарантира е, възможността за отваряне на пазара за нови технологии, колкото е възможно по-бързо? Благодаря ви. Благодаря, господин Иван Декамп. Госпожа Майснар. Да, благодаря. Да, е, много положителни са, е, може би, моите впечатления от, е, в сравнение с тези на моите колеги. Не, не е така. Аз и лично много съм се занимавала с тези теми и по тази причина подкрепям делегирания акт на комисията. И тук се казаха много неща, които естествено са много съществени. Това е сфера, която може да доведе до истинска революция в сухопътния транспорт, защитата на данните, отвореността за нови технологии. Всичко това са изключително важни е, аспекти технологична неутралност. Е, питаме, да, е, 5G, 6G, е, сигурно ще има и 7G, Wi-Fi и така нататък. Всичко това естествено са технологии, които ние знаем, че съществуват или всеки момент ще се появят и естествено делегирания акт трябва да върви заедно с тях и да ги изпреварва. В това отношение е, се обръщам към комисията, че трябва да мислим не само за това, което в момента е на лице на пазара, но и за всичко това, което предстои да се появи. Естествено, че от много дълго време работим по тези интелигентни съвместни транспортни системи, както ВИМ. Е, Ван Декамп каза и 15 марти е, не е твърде ранна дата, според мен. На всяка цена трябва бързо да действаме, за да можем да направим нещо повече в тази сфера. Необходимо е доверие, естествено, особено когато става дума за една сфера, в която всички ние сме малко неуверени, тъй като все още не знаем какво ще се случи когато става дума за автоматизирани системи, за превозни средства, които е, осъществяват комуникация помежду си, които разговарят е, е помежду си Естествено, че е изключително важно данните, които се обменят, да бъдат е, надежно защитени, за да не се загуби доверието е, в системата, защото е, е много възможно, ако нещо не направим както трябва или изкривим, в крайна сметка да се получи обратния ефект, а именно да се засили недоверието. Не случайно казах, че е, отдавна работя по тази тема и естествено много от нещата са, според мен, така да се каже, логична, но последствие от всичко това, което вече правим или се прави, необходим ни е, е, делегиран акт, който актуализира нещата, който е, същевременно е отворен към по-нататъчни адаптации и актуализации, защото не можем да сме сигурни, че няма да се появи нещо ново, което изобщо не сме предвидили. При всички положения ни е необходима една такава отвореност и технологична неутралност. Процесът се развива с светкавична скорост и при всички положения, независимо от това какво правят китайците или всички останали други конкуренти и партньори в този свят, ние в Европа трябва да сме подготвени. Благодаря. Благодаря, госпожо Майснер. Аз държа да кажа, че към момента ние все още нямаме този финален акт, е, така че е, ние всъщност говорим за нещо, което не е в финален вид. Не знам кога комисията ще ни изпрати финалния акт е, и всъщност не знаем какви ще бъдат последиците от него. Това е първото нещо. И второто нещо, което е важно е, че трябва да се каже, уважаеми колеги, съжалявам, но това ще пристигне твърде, твърде късно. И междувременно ние няма да имаме, както казаха някои от вас, достатъчно време за една прозрачна и демократична процедура, за да изразим позицията на парламента. Така че аз вероятно ще включа в дневния ред на среща на координаторите е, точка, че съгласно по че по тази тема ние вероятно имаме нужда от резолюция. Не знам какво ще се случи е, след това тази резолюция да изрази е, позицията на нашата комисия, т.е. на Европейския парламент. Ако е, нещата напреднат бързо, все пак мога да кажа, че ние все пак сме със законодател. Господин Арто. Отново бих искал да попитам комисията за техническите спецификации на двете системи. Моля, обяснете ни малко повече за разликите между двете различни технически възможности. Бих искал да знам малко повече, за да разбера защо комисията е поела по този път, който виждаме в делегирания акт. Благодаря на господин Артук. Сега моля комисията да отговори на този въпрос и да ни изпрати писмен документ. Всъщност това е нашето желание. А, така, а, обръщам се като секретарията, не забравяйте това искане. А, и ние бихме искали а, за тези технологии да получим писмен отговор. Благодаря ви. А, сега приключваме дискусията по тази тема. Продължаваме. Извинете. Господин Артук ще е, помоля Европейската комисия да изпрати нейния отговор в писмена форма. Това е което мога да ви кажа като Продължаваме с друг делегиран акт. Добър ден, господин Маринеско. Ще представим представяне на комисията на делегиран акт за дрони от открита категория. Това ще бъде една презентация. Добър ден, господин Кармелис, как сте? Добре ли сте? Така че сега Набързо ще бъде представен делегиран акт за дроните и след това ще открием дебат с господин Маринеско, който е нашият докладчик. Господин Корделис, давам ви думата. Much, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, благодаря за любезната покана за да разговаряме заедно с вас по важната тема безпилотни въздухоплавателни системи, дронове. Е, и акта, който е, се предвижда да бъде прият, делегиран акт. Е, той съществува като проект още от миналата година, в края на миналата година, но в момента сме в процедурата на контрол и най-вероятно през феврари ще бъде прият този делегиран акт. Става дума за е, безпилотните е, въздухоплавателни средства и всички правила, които са свързани с е, целия пакет, защото делегираният акт е само един от правните актове в пакета за използване на дронове. Комисията за транспорт е, може да бъде сигурна, че всички правила в е, скоро време ще започнат да действат. Е, това е абсолютно важно, за да си гарантираме сигурност, безопасност и същевременно по-малко натоварване за околната среда. Влизането в сила на регламента за безопасност на ЕАСА обръща особено внимание на отделните характеристики на безопасността и безлетателните, безпилотните летателни системи. Комисията е, се ангажира да подготви един делегиран акт за техническите изисквания по отношение на тези въздухоплавателни средства и друг акт, който е свързан по-скоро с операциите, с оперативните характеристики на дроновете. И минималната е, летателна компетентност е, на пилотите в случаите, в които има такъв дистанционен пилот. Както и да е. И двата акта трябва да бъдат разглеждани съвместно, трябва да бъдат четени заедно, макар че е, процедурата за приемането им е, е отделена, но при всички положения те регламентират отделни правила, които са много важни за дроновете безпилотните летателни системи са сравнително нови. Е, в е, много случаи те се смятат за нещо разрушително и е, неконструктивно. Обръща се особено внимание най-вече на негативните последствия от гледна точка на личната сфера, на шума, който произлиза от тях и така нататък. Но Същевременно не се обръща внимание на това, че става дума за една иновативна технология, която би могла да допринесе много за развитие на мобилността, най-вече в сферата на услугите за населението. И така трябва да е, разглеждаме нещата е, съгласувано е, и същевременно да разграничаваме в зависимост от различните технически характеристики, да кажем тегло и така нататък. Едно е дрон от 50, с маса 50 грама, друго е дрон с маса 25 и над 25 кг. Така че е, имайте предвид, е, че е, обикновено с тази нова технология се занимават високотехнологични компании. Необходими са иновативни подходи. Това е и нашият регламент за безопасност, новият регламент на ЯСА. И всички тези съществени изисквания, които ние сме регламентирали не само в законодателството като такова, но и към самото въздухоплавателно средство дрона. Вашата комисия допринесе за приемането на основния регламент за ЕАСА и същевременно е, непрекъснато поставяше на преден план необходимостта от регламентирането на безпилотните авиационни системи, е, както и на е, безопасността в това отношение. Аеромоделните клубове ще бъдат в състояние да продължат да действат, е, като ще могат да прилагат системите, които действат и в момента. Риска по отношение на личната сфера се ограничава, тъй като ние предвиждаме един по-облегчен режим за дроновете, които са по-малко от 50 грама, но също времено е, много стриктни са изискванията за всичко, което е над тази над този прак. Е, при всички положения проведохме и обществени е, консултации, изслушахме всички заинтересовани страни, включително и членовете на вашата е, комисия. И в рамките на делегирания регламент се обръща особено внимание на дизайна, на конструкцията, е, най-вече на отворената е, категория във връзка с визуалната линия на водача. И най-вероятно, както казах, през феврари вече ще разполагаме с е, един окончателен е, делегиран акт. Е, има и други категории дронове, които обаче не са предмет на въпросния делегиран акт, а се са уредени в други части от законодателството. И така, първата категория, която регламентира този акт, е така наречената отворена категория. И тук не се изисква предварително разрешение. Ограничени са нещата до дроновете с тегло най-много 25 кг и същевременно те могат да оперират в така наречената визуална линия на водача и височината на пространството, в което могат да летят, е 120 метра. Всяка категория дронове разполага с, е свързана с определени технически изисквания. подходът е съобразен с вътрешния пазар и също но в рамките на отделните категории имаме и подкатегории, да кажем А1, А2, А3 като тук нещата се свързват и с определени умения и компетенции на пилотите. Е, имаме и една друга категория, която ние наричаме специфична. Е, е, тук нивото на риска е по-високо. Тук не се изисква някакво специално разрешение, но същевременно се извършва оценка на риска и се изискват се изисква съответствие с съответните изисквания на компетентните органи. И една трета категория, където се изисква определен сертификат издаден от е, компетентния орган. И накрая, е, последната трета категория, така наречената сертифицирана категория, е, всъщност отговаря на или съответства на характеристиките, които са характерни и за традиционната авиация. Тоест, е, изискванията са както по отношение на дистанционния пилот, така и по отношение на оператора, по отношение на е, пространството, в което може да се лети, е, какви, да кажем, бройки хора е допустимо да се намират е, е, в това летателно пространство, какви са сертификационните изисквания във връзка с знания, умения, квалификация на пилота, на оператора и така нататък. И всичко това е, е регламентирано в делегирания акт. Ние виждаме и определени ограничения, всъщност само по отношение на най-вече на третата категория е, обозначението е, си и е, е свързано не само с летателните средства и системи, но и с лицензирането на оператора, с изискванията по отношение на пилота, с определенето на географските зони, в които се движат безпилотните системи. Дроновете, които оперират в първата категория при нисък риск, тук рисковете по отношение на безопасността са много по-занижени и те се свързват най-вече с категоризацията на дроновете и класовете, които ние сме приели. И така след това ще има и акт за приложение, за изпълнение. Това е в крайна сметка част от всички тези инициативи във връзка с новия основен регламент за ЕАСА за безопасността. Новите правила е, ще обхванат и сертификата за оператора, и е, разрешителното за летателната система, както и е, съответните конкретни е, е, изисквания във връзка с е, дроновете над 25 е, кг маса. Е, по този начин ние всъщност е, ще е, обхванем всички възможни сценарии по отношение на дроновете и е, екипажа в случаите, в които има такъв дистанционен пилот или оператор. И тук нека да ви покажа едно изображение, което според мен иллюстрира много добре нещата. Ние смятаме, че регламента, който е, подготвяме и делегираният акт е, са много важна стъпка, която ще осигури повече контрол, повече безопасност е, в сферата на безпилотните въздухоплавателни системи и същевременно ще можете дистанционно да идентифицирате оператора във връзка с регистрацията на дрона. Това е изключително важно, като имаме предвид всичко това, което се случва междувременно на европейските летища. Имам предвид най-вече последните случаи в Кетуик, в Лондон. Ние ще се върнем допълнително на някои аспекти от бъдещата законодателна дейност, ние ще трябва да непрекъснато да подобряваме възможностите за работа в тази сфера. Е, това ще бъде неизбежно. И накрая Направили сме е, всичко възможно, за да бъдем колкото е възможно по-екологични в е, е, тази сфера. Има определени стандарти и норми, които са определени в делегирания акт, именно за да постигнем тази цел. И така, благодаря за вниманието и много се надявам, че през следващите седмици ще сме в състояние да приемем този делегиран акт. Благодаря, господин Корнелис, по за вашето изказване по този толкова интересен въпрос. Е, е, с е, регламента за ЕЗ ние се обърнахме към темата дрони. Сега делегирания господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко радвам се, че комисията спомена последния инцидент – в Обединеното кралство имаше такива инциденти и в САЩ. Имаме нужда от правила, но ни трябват правила, които да са написани така, че в максимална възможна степен да избегнем подобни инциденти. И така. Делегираният акт. Основният регламент изисква в този делегиран акт да бъдат включени конкретните условия за проектиране, производство и продажба на мотори и други части за дронове, включително и обучението на онези, които управляват от разстояние дроновете. Т.е. това са основните изисквания, визирани в член 55, където се говори за приложение 2 летателна годност, приложение 4 пилот и приложение 5, а не както тук е написано в този документ, изпратен до парламента без особено уважение че член 58 или на едно не изисква формулиране на подробни правила с условия за проекта. Това, което е включено в предложението, което получихме, проекто делегирани акт, първо, обхватът се отнася само до отворена категория операции. Само до тази категория се отнася. Това означава, че Троновете до 25 кг нямат нужда от сертифициране. Делегираният акт, който трябва да си постави за цел да разпише условия за сертифициране на дронове, се занимава с дронове, които не се сертифицират. Ми не разбирам как това ще проработи на практика и за какво изобщо ще служи този регламент. Както знаете, тези дронове в отворена категория, те трябва да подлежат само процедура за оценка на съответствието и европейския сертификат за съответствие с приложението в делегирани акта. Госпожо председател, бих искал да попитам да помоля този делегиран да бъде изпратен до комисията Инта, защото 90% от текста в този делегиран съдържа правила, които се отнася до вътрешния пазар. Аз не съм работил в комисията Инта, не знам какви са правилата, но всичко е написано в Генерална дирекция Растеж. В приложението има някои съвсем общо формулирани изисквания – за дроновете и разбира се, както се изисква в основния регламент. И отново не както е написано в този прочу документ, оборудването трябва да се инсталира в зависимост от операциите. И както беше казано от Европейската комисия, трябва да четем и двата документа – делегирания акт и акта за изпълнение. Ако прочетем акта за изпълнение – ще видим с изненада, че там става дума за сертифициране на дроновете. Нещо, което не се изисква от основния регламент. Имахме много сериозно обсъждане по този въпрос. Разбира се, поискахме да има навсякъде делегирани актове, но сега се включват разпоредби за сертифициране на дроновете в акт за изпълнение, който трябва да се занимава само с операции, персонала и най-вече регистрацията. Така че отново не разбира много добре защо е така. Според мен актът за изпълнение надвишава мандата, заложен в основния регламент. И още нещо, доста странно. Както си спомняте, вие бяхте председател на обсъждането за въпроса за 250 грама. Това беше много сериозен проблем. И накрая беше взето решение. И сега в акта за изпълнение, за регистрацията се говори за 250 грама. By the, by the... А не за това, което се изисква от основния регламент. Така че отново не разбирам. Мисля си, че това е един стар текст, който просто малко е адаптиран и така. В заключение, делегирания акт не отговаря на изискванията на основния регламент за регистрацията и надхвърля мандата, заложен в основния регламент, защото отразява разпоредби, които се отнасят към делегирания акт. Обхват на делегирания акт е ограничен и се свежда само до изисквания, отнасящи се само до оборудването и няма разпоредби за условията кога и кои дронове следва да бъдат сертифицирани, както се изисква от основния регламент. Няма да говорим за проектантите, производителите, за тези категории нищо не се упоменава, нито за системите за контрол. Мисля си, че трябва много внимателно да помислим дали можем да съгласим с този акт. Благодаря, господин Маринеско. И сега ще дам думата на госпожа Фастър. Маля. Thank you. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия. Мисля си, че това, което може да бъде полезно е презентацията, която предложихте. Тя беше много всеобхватна и разбираем. Комисия дали ме слуша? Дали бихте могли да ни изпратите презентацията? Защото аз дали може да ни изпратите презентацията? Мисля си, че това може да бъде полезно. Но преди да продължа, искам да се спра на това, което се случи в Гетвейка, защото като англичанка, която се намираше тогава в Обединеното кралство, искам да кажа, че това беше нещо, което беше много вредоносно като събитие, разбира се. Много дълго изчаквахме Европейския съюз да предложи един съобхватен регламент или поне насоки. Но органите за гарантиране на безопасността на въздушния транспорт и в Обединеното кралство, и в Нидерландия имат отдавна правила, но винаги ще се намерят идиоти, които ще искат да си играят игрички, каквито и правила ние да заложим. Така че трябва да сме много внимателни, когато говорим за технологични решения. И необходимо е да има надлежно планиране, включително и за действия в извънредни ситуации и трябва, разбира всички, да си вършат добре работата. Сега по конкретната тема. Приветствам това, което предлага комисията и аз, разбира се, като докладчик по доклада за дроновете, подкрепено от тази комисията и от над 700 депутата в този парламент през 2015 година, мисля си, че беше още тогава много ясно какво искаме да постигнем в парламента. За това говори и в моят доклад. Разбира се, докладът говори за безопасно използване на дроновете. Разбира се, това изисква време, защото имаме основен регламент. Но много време изтече, от 2015 година до сега, така че наистина времето не чака. За това до някъде съм съгласна с господин Маринеско, защото смятам, че на времето ние не искахме, дори не мислихме да залагаме ограничения за теглото и смятахме на времето, че 250 грама е един работещ критерий, защото бяхме решили, че може да заложим определен критерий, например, свързан с скоростта и след две седмици да се каже, че този критерий остарял. Е Много тясно си сътрудничам с обединението на производителите и проектанти на дронове в Лондон – и разбира се, трябва да следим какво предлагат експертите, защото това е нещо важно и за производители, и за крайния потребител. И също така и отрасъла иска да има критерии. Не трябва да се протака, защото сега вече е крайно време да има един общо европейски критерий или по-скоро критерии и трябва да се работи с националните органи за безопасност на въздушния транспорт, така че те да знаят какви са предизвикателствата и какво трябва да направят. Така че на този етап това е от мен. Както вече казах, приветстваме ситуация такава каквато е. Проблемът е сложен, но смятам, че трябва да продължим да работим. И това е позицията, както моя лична, така и на групата ЕКР. Благодаря, госпожа Фастер. Господин Ванденбург. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко мога да се изразя, защото госпожа Фостер каза много. Аз също така приветствам проекта на акта за изпълнение, проекта на делегирани акта. Ясно е, че те не правят всичко, но Европейската комисия каза, че възоснова на подхода, основан на риска, те са подготвили тези два акта, те са разгледали двете хипотези, но точно това искаме предвид доклада Фостер. Смятам, че наистина комисията в проекто текстовете отрази и нашето обсъждане на стоеността 250 грама и на килоджаулите – Разбира се, става дума за намиране на баланс, така че да не се намесваме чрез законодателство в това, което се нарича играчки. В категорията, към която нямаме същите изисквания каквито имаме към големите дронове. Но и използването на дроновете и конкретните рискове, проистичащи от използването на дроновете, трябва да бъдат уредени по подходящ начин. Смятам, че в тези проекти като текстове на актовете, е намерен е необходимия баланс. Затова смятам, че не трябва да се прави спънки и да се губи още една година, а трябва да започне на практика да се прилага това законодателство. Всички са съгласни, ЕАС, отрасъла, националните експерти, те са съгласни, че това е правилният подход, така че смятам, че трябва да ускорим процеса. Да, винаги ще има въпроси. И аз също така имам въпроси особено след инцидента в Обединеното кралство и много съм доволен от обяснението на Европейската комисия в неофициалния документ, който е качен също и на сайта на комисията. Там се говори за функциите за идентифициране на разстояние за осъзнаването, за намирането в пространството на дроновете. Така че заключението ми е – следва бързо да бъдат прияти делегирани акти, акта за изпълнение. Те гарантира също така правна сигурност за отрасъла, така че отрасъл да може да работи в една здрава основа, но също така и националните компетентни органи и, разбира се, последно като място не е по значение са Така че Нека да стигнем бързо до едно заключение и нека то да започне да се изпълнява на практика. Е, благодаря, господин е, Ван Индебург. Е, сега, аз искам да припомня, че ние бяхме много ясни с господин Малинеско до 6 часа сутринта по текста на Алиаса, на Яса, за да кажем, че изпращането на делегирани актове, актове за изпълнение, е, като погледнах, аз е, е, не мога да установя дали комисията е взела предвид резултатите от преговорите, които водихме, защото имам няколко проблема. Първо, ние можем да кажем, че е, има нещо, което е успешно в е, акта. Например, е, аз наистина се радвам, че е дрон с 250 грама, такъв малък дрон, което се нарича дрон играчка, може да бъде е, включен в много специфични правила за сигурност. И е, е, тъй като става дума за малък дрон, когато става дума за тях, регистрацията на дроните и е, гражданската отговорност на пилотите, тук вече е, ще трябва да имаме по-предпазни мерки е, от тази категория е, дрони с цел да се избегнат злополуките и да защитим личния живот на хората. Но това, което е много изненадващо е, че има наистина такива изненадващи неща в акта. И е, според мен това е нещо много опасно. Аз, например, мога да кажа, че има дрони, които стигат до 25 е, кг. Те биха могли да е, летят в открита категория. Аз не мога да си представя как един такъв дрон не може да бъде сертифициран и как не може да бъде регистриран пред контролните органи. Ако, да речем, утре става дума за такъв дрон, няма да знаем кой е компетентният орган. Така че наистина мога да кажа, че от началото на нашата дискусия по доклада на господин Маринеско и на Яса, ние категоризирахме тези дронове, показахме е, характеристиката на опасностите, свързани с тях по отношение на е, е, енергията, която се емитира в случай на злополука. Обаче, когато погледнем тези енергийни критерии, искам да попитам Европейската комисия как бихме могли да е, предвидим по-улекотени правила за нещо, което е 25 кг. Вие е, няма да можете да направите нещо, ние също по отношение на е, тези дронове. И когато погледна тяхната снимка, казвам, да, има три типа дронове. Един делегиран акт за трите типа и дали всичко се включва – в този акт. Аз мисля, че тук сме в много лошо положение. Това беше всъщност и моя малък принос към дебата. Госпожа Юто. Господин Виман де Камп. Госпожа председател, три забележки от моя страна, ако позволите. Ние познаваме господин Маринеско като един много твърд е, е, човек, особено при преговори. Е, и там, където става дума за законодателни текстове. И затова е трудно да разберем различията между основния регламент, делегирания акт и акта за изпълнение. Не е възможно естествено да има очевидно разминаване между делегирания акт и акта за изпълнение. Тогава не сме си свършили добре работата. И когато ние настояваме пред комисията да се представят в тези актове, то имаме предвид естествено проекти за законодателни актове, които да съответстват и на основния регламент и да бъдат свързани помежду си. Вчера по е, е, нидерландската телевизия във вечерния новинарски е, час ставаше дума за именно за такива дронове, които трудно могат да бъдат идентифицирани и обхванати от законодателството. Те се използват най-вече във военната сфера и военното разузнаване. И ми се струва, че въпросите, които постави господин Маринеско, заслужават много-много е, сериозен отговор, преди да се избърза, така както настояват нашите колеги Фан Билтенбург и госпожа Фостер. Благодаря, господин Вимам Декамп. Ако няма други въпроси, господин Корнелис, можете да отговорите на въпросите, може и на е, холандски език. Предполагам, че няма да успея да се изкажа на нидерландски, но разбирам наистина много добре този език. По поставените въпроси, да, аз също. Преди всичко, разбира се, мога да предоставя презентацията, но също така и неофициалния документ който беше предоставен преди сравнително малко време, обяснява някои контекстуални елементи, които не винаги може да бъдат открити в един правен текст. По конкретните поставени въпроси. Да, наистина ясно е, че този делегиран акт не съдържа норми за сертифициране на всички видове дронове. Важно е да се отчете, че ще има бъдеще допълнителни правила за отделни категории, конкретни сертифицирани категории дронове. Това са по-сложни машини, които ще оперират в по-сложни условия и аз ще има по конкретни изисквания. Нека да поясним. Нито един дрон не може да лети, докато не е сертифициран според правилата, които преди това трябва да бъдат приети. И наистина могат да стигнат дроновете до 25 кг, но трябва да бъдат отчетени и експлуатационните ограничения, свързани с отворените категории. Като цяло тези дронове могат да се използват, когато няма хора и практически няма рискове, свързани с експлоатацията. Това е в същината на подхода, основан на Елиска, който е подходът на ЯСА, с който всички сме съгласни и който прилагаме тук. Т.е. това означава, вие имате един различен вид регламент, когато има реален риск за хората и имаме, извинете, по-лека регулация, когато няма риск за хората и за имуществото. 25 кг наистина изглежда като голяма маса, обаче тази категория дронове, отворена категория, няма да лети там, където има хора. Ако някой иска да използва този дрон, за да лети той над места, където има хора, трябва да поиска отделно разрешение, а за това все още няма правила. Така че, ако някой освен ако някой не иска да наруши закон, той не може да експлуатира подобни дронове, не може да ги използва. Що се отнася до делегирани акти, акта за изпълнение, убеден съм, че всичко сме направили правилно. И предлагам да влезем в двустранен контакт с докладчика все още. Не сме на заключителния етап. Можем да говорим с господин Маринеско, който смята, че много от разпоредбите не са там, където има мястото. Сега по 80 джоула има е, критерии, включени в регламента за яса. 80 Джаула е един от тези критерии. Това като цяло отговаря на 900 грама. Не във всички случаи, но като цяло това може да бъде ориентация. Тук възприехме предпазливия подход и заложихме много по-нисък критерий, отколкото 900 грама или 80 джаула. Това е защото дори по-малките дронове могат да бъдат употребени с нечисти цели, за което знаем. За това искаме да има регистрация и на дронове, които са под 80 джоула. Разбира се, можем да решим да променим категорията, така че да бъде над или под 250 грама, ако има съображения свързани с опазването на неприкосновеността на личния живот. Така че този критерий може да бъде и заложен по-надолу от сега предлагания благодаря много, господин Корнелис, но както казах, аз мисля, че ние не можем да оставим нещата по този начин и да не включим дрони до 25 кг. Аз не бих поела такъв риск и такава опасност. Вие казахте, че това може да се използва за наблюдение, може би, на сълскостопанските плошки, обаче при злополука все пак за 25 кг става дума. Господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че основният регламент вече е влязъл в сила. Делегираният акт и акта за изпълнение трябва да бъдат в съответствие с основния регламент, а не в съответствие с други документи. Основният регламент е документът, който изисква делегиран акт и акт за изпълнение, така че трябва да проверим какви са изискванията в основния регламент и как те са отразени във вторичното законодателство. Аз официално помолих Европейската комисия чрез съобщение по електронната поща да изпрати обяснение за съответствието между тези два акта и основния регламент и мисля, че трябва да се направи преглед от страна на Европейската комисия. Това е моята любезна молба, учтива молба да има преглед, да има преразглеждане. Да, разбира се, заедно с господин Корнелиус можем да проверим нещата, но разпоредбите за сертифициране са в нормите, свързани с изпълнението и няма разпоредби за сертифицирането в делегирания акт. Европейската комисия казва, че трябва да има вторично законодателство, но вече в правилата за изпълнение в член 10 се предвижда това, че някои видове операции – и дроновете, които се използват за тези операции, трябва да бъдат дроновете да се бъдат сертифицирани в съответствие с разпоредбите, които въжат и за въздушния транспорт, управляван от хора, от пилоти. А в неофициален документ се казва, че този регламент ще бъде адаптиран за дронове. Така че има доста неясни неща, що се отнася до бъдещето на вторичното законодателство. Няма разпоредба за 80 джоула. И с обхвата, който ще обхваща, например, дронове от 250 грама, по-малко 250 грама, но с висока скорост и над 250 грама, но с ниска скорост. Така че няма разпоредба за 80 джоула но има разпоредба за 250 грама, която не, и това предложение беше нееднократно отхвърлено по време на преговори, така че наистина трябва да трябва двустранно да обсъдим това. Двустранно трябва да обсъдим това. Господин Маринеско, а сега ще бъде председател. Да, да, разбира се, че ще напуснете, но не и след като направя заключение. Тоест, комисията, господин Маринеско, ще има двустранна среща по някои конкретни подробности на делегирания акти, акта за изпълнение и след това господин Маринеско ще ни съобщи за резултатите. Добре? Съгласни ли сте? Разбира се, без каквото е било забавяне, Джеки. Няма да има забавяне, не, не. Но просто не, не, някой председател трябва да изпреварва дори госпожа Фостер. Сега преминаваме към осма точка от дневния ред. Госпожа Родригес, тук сте. Добре е дошла, госпожо Родригес. Сега ще говорим за протокола с изменения към споразумението за морския транспорт с Китай – за да се отчете присъединяването на Република Харватия към Европейския съюз и ще разгледаме представянето на проекто препоръката от госпожа Родригес от групата на социалисти и демократите. Ще говоря на португалски. Е, от депутата Франциска си педим para substituí-lo, porque Искам да заместя колегата, защото се разболя. Така че говоря от негово име, господин председател, дами и господа, смятам, че може да се каже, че предложението, което днес се представя, не предизвиква особени противоречия, така както наблюдаваме при други споразумения, сключвани от Европейския съюз. Това споразумение става дума третира морския транспорт между Европейския съюз и Китай е, и е, трябва да се измени е, след присъединяването на Харвация. Всъщност целта е Харватската република да стане част от споразумението, без да се извършва особено изменение – и всъщност е, това споразумение за транспорт между Европейския съюз и Китай влезе в сила през март 2008 година. 2012 година комисията получи мандат от съвета за да измени споразумението, за да вземе предвид е, присъединяването на Харватия. Протоколът беше изпратен през 2014 година на парламента и подписването на протокола трябваше да стане на 21 декември и е, това за да се даде възможност в началото на годината да изиска протокол от парламента. Докладчикът предлага комисията да даде съгласието си към е, по установището на съвета. E и така, преминаваме към докладчиците в сянка е НП госпожа Елжбета от Гачевска. Да, това действително е един доста противоречив документ. През 2013 година Харватия се присъедини и е наложително да предприемем, да приемем тази проекто препоръка. Няма нищо необичайно Така че едва ли има е, въпроси, по които можем да изразим тревога или съмнение. Пълна подкрепа. Благодаря. Господин Радош, от името на групата е, на либералите. Благодаря. Пълна подкрепа за поръката. Тя е много логична. не се отнася всъщност е, е, по същество до е, споразумението между Европейския съюз и Китай. Формален акт, който подкрепяме. Благодаря. Ще чуем сега и представителя на Европейската комисия. Извинете ме, ако не произнасям добре вашето гръцко име, господин Димитриадес. Да, благодаря. Точно така е, е. И се произнася името ми, господин председател. Става дума за една препоръка, която отдавна е необходима. Надяваме се, че е, бързо ще я приемем. Ще следваме същата е, процедура, както при разширяването през 2004 и 2007, когато България и Румъния се присъединиха към ЕСА. Необходимо е всъщност да създадем този инструмент във връзка с присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Става дума за морският превози е, е, в споразумението между Европейския съюз и Китай. Благодаря. Много ясен е подхода. Е, Госпожа Родригес, желаете ли да вземете думата и да отговорите на тези изказвания? Аз естествено сега помислих за колегата и всъщност това е негова задача да прави коментари, не моя. На 6 февруари т.е. следващата сряда приключва срока за внасяне на изменения. Приключваме с тази точка от дневния ред. Както виждате, така, холандският начин на работа предполага бързина. И така приключваме с заседанието при открити врата, а след две минути точно започваме с заседание при закрити врата във връзка с информация за триолозите по инфраструктурата госпожа Аюто. След това господин Маринеско и господин Теличка по ЦЕФ